Proszę Państwa, 11 za. Уважаеми госпожи и господа, 11 гласа за, 30 против, 3 гласа въздържали се. Аз се въздържам. Съответно, ще преминем към гласуване по това досие няма да се работи повече по тази тема. Изменение 354. За. Против. Отхвърля се. Изменение 46. За. Благодаря. Приема се. 491. За против. Ще направим проверка начало на гласуването по 491 изменение. Не вдигахте ръка. Знам какъв ще е резултата, ще го отхвърлите, но не вдигахте ръка. Край на гласуването. Благодаря. Отхвърля се с един глас. Компромисно изменение 1. Начало на гласуването. Електронно гласуване. Благодаря. Край на гласуването. No, it's okay. It's okay. Z, y, e, popraw, e, kompromis przyjęty. Преход... Компромисното изменение се приема. Изменение 48. За. Благодаря. Приема се. МВ 29. За. Против. Отхвърля се. Изменение 50. За. Благодаря, приема се. 507, 508, 509 отпадат, защото приехме 48. Петдесет и едно, 510-511. За, против. Ще направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 512. За. Председателя се извинява. 515. 515. За. Против. Електронна проверка. 515. Край на гласуването. Отхвърля се с три гласа в повече против. 52. За. Благодаря, приема се. МВ-30. За. Приема се. 53. За. Благодаря, приема се. 54. 54. За. Благодаря, приема се. Компромисно изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 531 не се гласува. Продължаваме нататък. 57. Изменение 57 на докладчика. За. Благодаря, приема се. Енви. За. Благодаря, приема се. Добре, ще направим проверка. Проверка по изменението на Енви. Край на гласуването. Приема се. 58 на докладчика. Кой е за? Приема се. 59. Кой е за? Благодаря, приема се. 537. Кой е за? Благодаря, приема се. 538. За. Благодаря. Приема се. 539. Кой е за? Благодаря. Приема се. 541. Добре, ще направим проверка по 539. Начало на гласуването. Приема се. В списъка за гласуване тук имаше плюс, сега е минус. 541. Кой е за? Благодаря. Против. Ще трябва да направим проверка. 541. Начало на гласуването. Мисля, че ще се приеме, но не знам защо не вдигате ръка. Край на гласуването. Приема се. 546. Кой е за? Против? Отхвърля се. 544-545. Кой е за? Благодаря, приемат се. 62. Кой е за? Благодаря, приема се. Извинявам се, 63. 63. Кой е за? Благодаря, приема се. Изменение 64. Кой е за? Приема се. Благодаря. 66. Кой е за? Благодаря, приема се. 68. Проверка по 66. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 68. За. Благодаря. Приема се. Изменение 69. За. Приема се. Изменение 554. За. Против. Отхвърля се. Изменение 71. За. Благодаря. Приема се. Изменение 72. За. Благодаря. Приема се. Изменение 73. За. Благодаря. Приема се. Изменение 547 за. 74. Извинява се председателя. 74 за. Благодаря. Приема се. Изменение 548. За. Против. Отхвърля се. Ще направим проверка. 548. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Потвърди се онова, което казах. 549 за, против, отхвърля се. Изменение 75 за, против, приема се. МВ за, приема се. 76 за, благодаря, приема се. 550 за, против, отхвърля се. 77 и МВ39 за. Приема се. 79 за. Благодаря. Приема се. 557 и идентичните немо за. Коза. Е Благодаря. Приема се. 560 за Okej, idziemy do poprawki, okej. Okay. Преминаваме нататък. 532 за председателя се поправя 560 за против, приема се. Електронна проверка по 560. 560. Начало на гласуването. Край на гласуването. Бих искал да приканя колегите от моята група да си вдигат ръката. 81 за. Приема се. 551 и идентичното немо за, против, отхвърля се. 82 за, приема се. 83 за, приема се. Компромисно изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. мв 50 За. Против. Отхвърля се. 581 за, против, отхвърля се. Петстотин за, против, отхвърля се. 583 за, против, електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 584. За. Против. Отхвърля се. 586. За. Против. Отхвърля се. 90 за. Приема се. 587 за. Против. Отхвърля се. 588 за. Против. Приема се. 589. Електронна проверка по 588. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Петстотин за, против, отхвърля се. 91 за, против, отхвърля се. 590 и еквивалентното немо за, против, отхвърля се. МВ-52 за, против, отхвърля се. 591 за, против, отхвърля се. 592 за, против, отхвърля се. 593 за, против, отхвърля се. 594 и 595 за, против, отхвърлят се. 596 за, против, приема се. Изменение 93. За. Приема се. 94. За. Приема се. 95. За. Приема се. 96. За. Приема се. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100. За. Приема се. Шестотин и пет за, против, отхвърля се. 101 за. Приема се. 102 и 606 за. Против. Отхвърлят се. 103 за. Против. Приема се. 607 за. Против. Отхвърля се. 608. За. Приема се. Компромисно изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 618 за. Приема се. 619 за. Приема се. 620 за. Приема се. Компромис на изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменението, което следва, изменение 65. За, против, отхвърля се. Тридесет и пет. Отхвърля се. 67. 67 за. Против. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас в повече против. Компромисно изменение 5. 110 за. Приема се. 652 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 663 за, против, отхвърля се. 116 за, против, приемат се. Електронна проверка. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 665 за, против, отхвърля се. 666 за, против, отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 667 и 668 за, против, отхвърлят се. МВ-59 за, против, отхвърля се. 669 за, против, отхвърля се. 670 за, против, отхвърля се. 117 за, приема се. Шестстотин седемдесет и едно за, против, отхвърля се. 674 за, против, отхвърля се. 675 за, против, отхвърля се. 118 за, приема се. 676 за, против, отхвърля се. 119 за, против, отхвърля се. 677. Електронна проверка по 119. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега 677 за. Приема се. Компромис на изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 688. За, против, отхвърля се. 691. Искате проверка по предишното? Не, няма нужда. Има нужда все пак. Проверка по изменение 688. Край на гласуването. Благодаря ви. 691 за против, отхвърля се. 121 за, приема се. 122 на докладчика за, приема се. 123 за, приема се. 124 за, приема се. МВ60 за, против, Отхвърля се. 125. И идентичните немо за приемат се. МВ 61 за против отхвърля се. 690 69 казва председателя за против отхвърля се. 126 за, приема се. 696 за, против, отхвърля се. 697 за, против, отхвърля се. 698 за, приема се. 127 за, приема се. 128 за, приема се. 700 за, против, отхвърля се. 129 и идентичното немо за, приемат се. 130 за, приема се. 702 за, приема се.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 Приема се. 706 за. Против. Отхвърля се. 707 за. Против. Отхвърля се. 708 за. Против. Отхвърля се. МВ 62 за. Против. Отхвърля се. 709 за, против, приема се. 710 за, против, приема се. 137 за, приема се. 137 за, приема се.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 Приема се. 143. За. Приема се. 144. За. Приема се. 145. За. Приема се. 146. За. Приема се. 147. За. Приема се. 716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 Отхвърля 723. За, против, отхвърля се. 162. За, приема се. 725 за, против, отхвърля се. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. 725. Край на гласуването. Отхвърля се. 725. ще повторим гласуването по изменение 725. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 163 на докладчика за, против, приема се. 726 за, Сто шестьдесят три. Извинява се председателя. 163 гласуваме отново. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 65. За. Против. Отхвърля се. 738. За. Против. Отхвърля се. МВ 66 за, против, отхвърля се. 165 на докладчика за, приема се. 737. За, против, отхвърля се. 739. За, против, отхвърля се. 740. За, против, отхвърля се. 741. За, против, отхвърля се. 742 за. Приема се. 744 и 745 за. Против. Отхвърлят се. 166. 166. Приема се. 751 и идентичните немо за против, проверка. Начало на гласуването по 751. Край на гласуването. Приемат се с един глас. Ето защо поисках проверка. Господин Агню всъщност много са ми дебели пръстите, те са пръсти на земеделец, не можах да стигна до бутона на време. Може ли да повторим гласуването? Przychylam się do wniosku, powtarzamy głosowanie. Głosujemy още веднъж по 651 казва председател, и моите пръсти са дебели. Край на гласуването. Приема се. Вие казахте 651. Председателя 753. Благодаря ви. 167 на докладчика. За приема се. 756 за. Против отхвърля се. 168 на докладчика. Приема се. 757 за. Против Електронно гласуване. 757. Край на гласуването. Отхвърля се. 169 на докладчика за. Приема се. 758 за, против, отхвърля се. 759 за, приема се. МВ за, против, отхвърля се. 170 за, приема се. 760 за, против, отхвърля се. 761 за, против, отхвърля се. 762 за, против, отхвърля се. 171 за, приема се. 763 за, против, отхвърля се. 764 за, против, отхвърля се. 765 за, против, отхвърля се. 172 за, приема се. 173 за, против, отхвърля се. 767 за, против, отхвърля се. 174 за, приема се. 175 за, против, отхвърля се. Електронна проверка. докладчика е свикнал всичките негови изменения да се приемат, но този път ще проверим. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. 768 за, против, отхвърля се. 176 за приема се. Компромисно изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отиваме нататък към изменение 11. 814 за, против, отхвърля се. Електронна проверка по 814. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 813 за, приема се. 815 за, против, приема се. 179 на докладчика за, благодаря, приема се. 180 на докладчика за, приема се. 816 за, против, приема се. Отхвърля се. 181 на докладчика за. Приема се. 182 за. Приема се. 817 и еквивалентните немо за. Против. Отхвърлят се. 821 за. Против. Отхвърля се. 820 за. Против Отхвърля се. Енви. За. Против. Отхвърля се. 183. Приема се. 822. За. Против. Отхвърля се. 184. За. Приема се. 825. За против, приема се. 185 за, против, начало на гласуването по 185. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 826 за, против, приема се. 828 за, против, отхвърля се. Осемстотин за, против, приема се изменението на MV. Не, първо проверка по 829. Проверяваме 829. Край на гласуването. Приема се. Изменението на Envy. За. Против. Приема се. Сега 75-то. За, против. Се проверим по ЕВИ 175. По MV 75. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 193-то. За. Против. Въздържали се приема се 830 за против, отхвърля се. 831 за, против, отхвърля се. 832 за, против, отхвърля се. 833 за, приема се. 834 за, приема се. 194 от докладчика. Приема се. 135 приема се. 836 за, против, отхвърля се. 837 за, против, отхвърля се. 838 за, против, отхвърля се. 839 за, против, отхвърля се. 840 за, против. Ще проверим. Проверка за 840. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Значи 879. Приема се. 880 за, против, приема се. Скочихме напред. 881 Проверка по 888. По 880, извинявайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 881. За. Приема се. 205 на докладчика за. Приема се. 882 за, против, отхвърля се. 883 за, против, отхвърля се. 884 за, против, приема се. 206 Проверка по 884. Гласувайте, моля. 884. Гласувайте, моля. Приема се. Двеста и шесто изменение. За. Против. Приема се. 207. Кой е за 207? Приема се. 351. Извинява се председателят. 886 за. Приема се. Сега 208 на докладчика. За. Против. Проверка. Проверка за 208. Гласувайте, моля. Край на гласуването и резултата. Приема се. 888 за, против, отхвърля се. 889 за, против, отхвърля се. 891 за, против, отхвърля се. 892 за, приема се. 894 за. Благодаря, приема се. 210 за. Приема се. 211 за. Приема се. 212 на докладчика за. Приема се. 213 от докладчика. Приема се. Доклад изменението на ЕНВИ за. Приема се. 214 за. Приема се. Извинявайте, казва председателя. Отхвърля се. Сега гласуваме по трети компромис. Кой е за? Гласувайте, моля. Край на гласуването. 216 от докладчика за. Благодаря, приема се. И сега 11 компромис на следващата страница. А тук имаме устно изменение на господин Андрю. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да се добави нещо важно – в този компромис да се добавят думите е, специфични условия, които също ще се прилагат от дата на прилагането на регламента за най-периферните е, райони на Европейския съюз. Не виждам а, възражения срещу тази а, устно изменение. Значи гласуваме за компромиса с устното изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Сега на следващата страница 915. Е Кой е за? Благодаря, приема се. Изменение на МВ-83. МВ-83. Кой е за? Благодаря, приема се. МВ-84 отхвърля се. 918 и 819. Кой е за? Против? Приемат се. 920. За? Против? Отхвърлят се. 921. За? Против? Отхвърля се. 220 докладчика за, приема се. 221. Двеста двадесет Докладчикът е за. Благодаря. Приема се. 224 то пак от докладчика за, против, отхвърля се. Проверка за изменение 224. то Гласувайте, моля. Председателят се извинява. Казаха ми от секретарята, че 224-то пада, няма да гласуваме за него. Гласуваме тогава за 225-то. Не, и 225-то пада, казва председателя, значи гласуваме за 226-то. Приема се. 227-то. Кой е за? Приема се. 228-то. Приема се. 229-то за, против, приема се. 230 за, приема се. 924 отхвърля се. 231 за, приема се. 925 за. 925 за, против, проверка за 925 и 926, те са идентични. Край на гласуването. Отхвърлят се. 927 за. Приема се. 232 Извинявайте, казва председателя. 929 за, против, отхвърлят се. 235 за, приема се. 236 приема се. 237 приема се. 931. Не, то пада, казва председателят. Сега 932 за, против, отхвърля се. 933 за, против, отхвърля се. 934 за, против, отхвърля се. 935 за, против, отхвърля се. 238 и 936 за, благодаря, приемат се. 938 за, против, въздържали се, приема се. 939 за, благодаря, приема се. Деветстотин за. Приема се. Стигаме до 13 компромис. Гласувайте, моля. 13 компромис. Извинявайте, имаме тук и тук имаме устно изменение. Имате думата за устното изменение. В връзка с 13 компромис, бихме искали в 14-та част да поискаме залич, заличаване на следните думи, където става дума за опасност от заразяване. Това всъщност беше включено в пакетният компромис, по който се съгласихме с декладчиците в Сянка миналата седмица. Не е включен микрофона на председателя. Няма възражения. В такъв случай гласуваме по 13 компромис, включително устното изменение. Гласувайте, моля. Гласуваме. Има възражение срещу устното изменение или имате думата? Ние сме против устното изменение. Искаме 13 компромис да остане така както е, без всякакви промени. Разбирам. че а, говорите от името на вашата група. В такъв случай гласуваме за компромиса без устното изменение. 13-ти компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Деветстотин изменение за. Приема се. 954 за. Против. Приема се. 955 и идентичните немо за. Приема се.

на госпожа Кюстингер. Кой е за 972? Против? Ще проверим. Гласувайте за 972, ако обичате. Край на гласуването. Отхвърля се. 973 е, Идентично с 974-то. Кой е за? Против? Отхвърля се. 242 на докладчика. За? Против? Отхвърля се. 971 за? Против? Отхвърля се. Сега а, преминаваме към приложенията. Гласуваме блок а, вод за а, измененията по първи приложение. По първото гласуване за приема се. Измерението на Енви за, против, приема се. Гласуваме първо по МВ-89 гласувайте, моля. Край на гласуването. Край на гласуването, повтаря председателят. Приема се. И сега правим 5 минути почивка. Имам демократичното решение да направим 5 минутна почивка.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

256, 980 за, против, приема се. 983 за, против. Проверка за 983. Гласувайте, моля. 983. то Край на гласуването. Отхвърля се. 984 за, против, въздържали се, отхвърля се. 985 и идентичните с него за, приема се. 988 за, против, приема се. 989 и 990 за против отхвърля се 993 приема се 997 с устно изменение от господин Андрей. Имате думата. Благодаря, господин председател. отпадат думите а, сурови материали, суровини а, на растителна основа. значи, отпадат думите суровини от растителен происход. Председателят, благодаря. Има ли възражения? Няма възражения. Гласуваме с устното изменение. Приема се. Сега изменение 1000 за против приема се. Проверка по 1000. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. 2001 1001 за, против, отхвърля се. 1002 за, против, отхвърля се. 1003 за, против, отхвърля се. И сега 14 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 1008 изменение. За. Приема се. 1009 за. Против. Проверка. Гласувайте за 1009. Край на гласуването. Отвърля се. 260 за. Приема се. 261 за. Приема се. 262. Приема се.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 Председателя се поправя. 267 пада. Гласуваме за 15 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Шестнайсти компромис. Гласувайте, моля.

правим проверка за 272 на 35-та страница. Край на гласуването. Наистина се отхвърля. 273 на докладчика за. Приема се. 274 за. Против. Проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 1032. Приема се. 274, 275, 275 1335 е за, против, въздържали се, отхвърля се. 1036 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, приема се. 1037 за, приема се. 276 приема се. 1038 и 1039 за. Против. Проверка за 1038 и 1039. Край на гласуването. Отхвърлят се с 2 гласа. 277 за. Приема се. 278 за. Приема се. 279 Приема се. 280 за. Приема се. 1441 и за. Против. Отхвърля се. 281 за. Приема се. 282 за, приема се. 283 то за, приема се. 284 то приема се. 1042 то 43 285. Поправя се председателя. 285-то. Приема се. Сега 17 компромис. Край на гласуването. Приема се 287 от, от докладчика за против проверка. Проверка за 287. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 1050 за, против, отхвърля се. 1051 за, против, отхвърля се. 18 компромис. Гласувайте, моля. 1051. Край на гласуването. Приема се. 289-то изменение докладчика за. Приема се. И сега а, изменение NV95 за, против, МВ, казва председателят. МВ 95. Проверка по за МВ 95. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И сега скачаме на 1069-то. За, против, отхвърля се. 294-то изменение на докладчика. За, против, приема се. Проверка за 294-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме за изменение 1070. Отхвърля се. 1071 за против, приема се. 295 за, против, приема се. Проверка за 295. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. МВ 98. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1072. За, против, отхвърля се. 296. За, против, приема се. 1073. Но преди това ще проверим резултата по 296. Гласувайте за 296. Край на гласуването. Приема се. 297. Приема се. 20 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 1077. Приема се. 299. За. Против. Проверка. Гласувайте за 299-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 1080 приема се. 300 за против приема се. 1081 изменение за, против, отхвърля се. Компромис 21. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И сега стигаме до 304-то изменение. За, против, отхвърля се. Проверка за 304-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Изменението се приема. 1094 за. Не се знам има думата. Някой поиска да се направи проверка за а, последният резултат, но, а, но а, резултата не, не се показа на време. А, сега наистина е на екрана, но не беше там, когато трябваше да бъде. изменение 1094 за, против, отхвърля се. 1095 за, против, отхвърля се. 1096 за, приема се. 1097 за, против, проверка за 1097. Край на гласуването. Приема се. 1099. За, против, отхвърля се. 1100 и идентичните не му приемат се. 305 за, против, приема се. 1106 за, против, проверка за 1106. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 компромис. Гласувайте. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 105-то изменение на МВ. За, против, отхвърля се. мв 106. За, против, отхвърля се. 1110 изменение. Отхвърля се. 23 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И сега Стигаме до 24-ти компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. МВ 109. За, против, отхвърля се. Изменение 1121 за против отхвърля се 1122 отхвърля се Енви 110 за против отхвърля се 25 компромис гласувайте моля край на гласуването приема се 25 компромис Гласувайте, моля. Край на гласуването. И сега NV 115 за, против, отхвърля се. 1140 отхвърля се. 1141 за, против, проверка по 11.41. Гласувайте, моля. Край на гласуването и резултатът. Отхвърля се. 1142 за, против, отхвърля се. 1146 за, против, Отхвърля се. 1143 за, против. Отхвърля се. 1144 за, против. Отхвърля се. То есть за. 1145 за. Против. Проверка правим. Изменение номер 1145. Край на гласуването. Отхвърля се. Хиляда за, против, отхвърля се. Хиляда за. За. Приема се. Госпожо Костингер, няма подкрепа за вашето изменение. МВ 118 118 за, против, отхвърля се. 1151 за, против, отхвърля се. 119 МВ, отхвърля се. МВ 120 за, против, отхвърля се. 1152 за, отхвърля се. Компромисно предложение 26. Моля гласувайте. Моля да ме извините, господин Агню има устно изменение. Да, благодаря, господин председател. Може ли да отпадне изречението за радиус от 150 км от селскостопанския обект и в края на параграфа? към най-отдалечените райони. Това е последното изречение. Това е предложението. Председателя няма възражения. pana posła, tak? Bardzo proszę. Signor Presidente, io, mm, noi non siamo favorevoli a questo emendamento orale. Следващия оратор. Господин председател, бихме подкрепили изменението, бихме искали обаче да се запази тази индикация за разстоянието, защото в противен случай понятието регион е различно. Няма микрофон за председателя. Председателя, най-малко трима от членовете трябва да възразяват. Не виждам дали има трима. Да, вече виждам, че има повече от трима. Благодаря ви. В такъв случай ще гласуваме по компромисното изменение в оригиналната му форма. Господин Тарабела, да, благодаря, но трябва да уважи мнението на всеки в най-вече против тези, които са за тази идея. Аз, например, съм от такъв регион, където 150 км ще е проблем. Така че заличаването на тези 150 км не променя понятието за регион. Но така или иначе трябва да зачитаме демократичните принципи. Председателят. Трима от членовете възразиха, така че в този случай не можем да приемем устното изменение. Ето защо ще гласуваме по компромисното изменение в първоначалния му вид. Моля да гласувате. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се. Нататък. 1158 за и изменение 1158 за, против, отхвърля се. МВ 122 отхвърля се. 1159 за, против, Отхвърля се. 1160 за, против, отхвърля се. 1161 за, приема се. 1162 за, отхвърля се. 1163 за, против, отхвърля се. NV 123 за, против, отхвърля се. Изменение NV 125 за, против, отхвърля се. 1165 за, против, отхвърля се. NV 126 за, против, отхвърля се. 1166 за, против, отхвърля се. Нека преминем сега към компромисно изменение 26. Моля, гласувайте. Но преди това. Енви 129. МВ 129. Приема се. 1173 приема се. 1174 за, против, отхвърля се. Проверяваме 1174 изменение. Моля, гласувайте. Казах, че се отхвърля, но нека да направим проверка. Да, благодаря ви. и изменение 313 за. Приема се. 1175 за. Изменение 1177 за против. Отхвърля се. На следващо място. 1189 за, против, отхвърля се. 1190 приема се. 1190 за. Мисля, че се приема. Да проверим ли? Не. ЕНВИ 133 за. Против. 1190 Отхвърля се. Енви 134 за, против, приема се. Компромисно изменение 27. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 1192 за, против, отхвърля се. 1193 за, против, отхвърля се. МВ 136 за, против, отхвърля се. 315 за, приема се. 1194 и еквивалентните му. Приема се.

против, отхвърля се. 1200 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 28. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Хиляда двеста и пет за, Против. Нека проверим. 1205. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 26 гласа. 1206. За. Приема се. 1208. За. Приема се. 1209. За. Приема се. 1209. Господин Агнио, просто проявявам интерес Тук малко а, ми се струва, че се обърка гласуването. Не всички вдигат гла, а, ръка при гласуването и нещата се объркаха. Не, не се проследява по кое изменение се гласува и кой подкрепя или не. Може би е така, но все пак координаторите и докладчиците в сянка са тук и те показват как трябва да се гласува. И ако вярвате на координаторите и на докладчиците в сянка, то в такъв случай не би следвало да разчитате на списъка за гласуване. А мисля, че имаме доверие на нашите координатори и докладчици в сянка. Господин Агню, а, всъщност аз вярвам и на себе си. Председателя, да, надявам се, че това е така. И разбирам, че показвате, давате сигнали на групата си как да се гласува или пък докладчикът в сянка може да направи това вместо вас, защото докладчиците в сянка са много добре запознати от това, което се случва. Моля да ме извините за този коментар. Изменение 1210, моля за, приема се. 1211 за, приема се. 1212 отпада. 1223 преминаваме директно. За. Против. Нека проверим. Изменение 1223. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1224 и еквивалентните му. Кой е за, приема се. 1228. 1228. За, против, отхвърля се. Изменение МВ. За, против, отхвърля се. 318 на докладчика, приема се. 319 за, приема се. 1229 за, против, отхвърля се. 1230. Пада. 1231. За, против, отхвърля се. 1232. За, против, отхвърля се. 1233. За, против, отхвърля се. 1234. За, против, отхвърля се. 1235. За, против, отхвърля се. Изменение на МВ за, против, отхвърля се. 1236. За, благодаря, приема се. 1237. За, приема се. 1238 за. Поправя се председателя 320 за. Против. Отхвърля се. Изменение 1240 за. Благодаря, приема се. 1244 за против. Нека проверим. 1244, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1245 за. Приема се. 1246 за.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 Преминаваме към 1250-то изменение. 1250 за. Благодаря. Приема се. 1254 за. Приема се. 1257 за. Против. Отхвърля се. 1258 за. Против. Отхвърля се. 1259 за, против. Сега преминаваме към изменението на МВ 148 за, против. Отхвърля се. 1261 за, против. Отхвърля се. 1262 за против, отхвърля се. 1263 за против, отхвърля се. 1264 за приема се. NV 149 за приема се. 1265 за приема се. 1266 за приема се. 1267 за. Приема се. 1270 и еквивалентните му. За. Приема се. 1272 за. Благодаря. Приема се. 1275 за. Приема се. Компромисно изменение номер 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването по компромисно изменение 29. Приема се. 322. Приема се. 323. Приема се. 1280 за, приема се. 324 на докладчика, приема се. МВ 150 и еквивалентните му. За, приема се. 1283 за, против, отхвърля се. Нека проверим 1283 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. nv 151 за. Приема се. 1285 и 1286 за против отхвърля се, nv 152 за против отхвърля се, 1287 за против, отхвърля се. 1288 за, против, отхвърля се. 325 на докладчика за, приема се. 326 на докладчика, приема се. 327 на докладчика, приема се. 328 на докладчика за, приема се. 329 на докладчика, приема се. МВ 153 за, против, отхвърля се. 330 на докладчика за, приема се. 331 на докладчика за, против, отхвърля се. 1289. Не е необходимо, но се връщаме на 331, за да направим електронна проверка. Колегите май си промениха мнението. Край на гласуването. Отхвърля се. 1289 за против отхвърля се, МВ 154 за против отхвърля се, 1290 за против отхвърля се, МВ 155 за против отхвърля се, 1291 за, против, отхвърля се. МВ 156 за, против, отхвърля се. МВ приложение 2 за, против, отхвърля се. 332 на докладчика приема се. 1292 за, приема се. 333 на докладчика приема се. 1293 за, приема се. 334 на докладчика за, приема се. 335 на докладчика за, приема се. 1296 за, приема се. 1297 за, приема се. 338 на докладчика. За приема се 339 на докладчика. За приема се 1298 за против отхвърля се. 1299 за Нека проверим. Проверка по 1298. Моля гласувайте. 1298 изменение. Моля, гласувайте. Казах, че се отхвърля. Да, благодаря ви. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 1299 за. Приема се. 340 на докладчика. За, против, Приема се. 341 на докладчика за, против, отхвърля се. НВ 158 и еквивалентните му изменения за, приема се. 1302 за, против, отхвърля се. 342 на докладчика за, приема се. 343 на докладчика за, за, против, отхвърля се. 1303 за, против, отхвърля се. 344 на докладчика за, против, отхвърля се. 1304 за, приема се. 1306 1307 се поправя председателя. За, приема се. 345 на докладчика за. Приема се. 1308 за. Приема се. 1309 за. Моля да ме извините, казва председателя 1313. Вносители Андрю и Денано за. Против въздържали се, приема се. 1314 за, против, отхвърля се. 1315 за, против. Нека проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим 1315 изменения. Моля, гласувайте. 1315 Край на гласуването. Триста на докладчика приема се 1316 за против отхвърля се 1317 за против отхвърля се 1318 за против, отхвърля се. 1319 за, приема се. 1300, не, 347 на докладчика, приема се. Pan 1322. Е, е, е, 1322. 350. 350-то изменение на докладчика за приема се. 352 на докладчика за някакъв проблем с превода. Всичко е наред сега. И така. 352 за. Благодаря, приема се. 353 за. Приема се. Съображенията от преамбюла. Изменение 355 за. Против. Отхвърля се. 356 за, против, отхвърля се. 357 за, против, отхвърля се. 358 за, против, отхвърля се. 359 за, против, отхвърля се. Изменение номер 1 от докладчика. За, приема се. 360 за, благодаря, приема се. 361 за, Приема се. 362 за. Против. Отхвърля се. Изменение 2 на докладчика за. Приема се. Изменение на Енви 1 за. Против. Нека проверим, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Но с равен брой гласове. Изменение 3 за. Приема се. Благодаря. 364 за. 366 се поправя председателя. 366 изменение. За, против, отхвърля се. 367 за, против, отхвърля се. НВ изменение 2 приема се. Изменение 4 на докладчика за, приема се. Сега преминаваме към шесто изменение. За, против, Нека проверим. Моля гласувайте по шесто изменение. Край на гласуването. Приема се. 373-то изменение. За. Благодаря. Приема се. 374-то. За. Против. Отхвърля се. И изменение 375 за, Моля да ме извините, то отпада, казва председателя. Преминаваме към 389-то изменение. 389-то изменение от Лави. Приема се, благодаря. Изменение номер 12 на докладчика. Приема се. 391 от господин Буда. 391 за, благодаря, приема се. 393 за, благодаря, приема се. 394 на МВ, е за, приема се. МВ9 за, против, отхвърля се. Изменение 10 на МВ за, против, приема се. NV да, приема се. NV12 за, против, отхвърля се. 396 за, против, приема се. 397 За. Благодаря. Приема се. МВ-13. За. Благодаря. Приема се. 398. За. Благодаря. Приема се. 399. За. Против. Отхвърля се. А сега номер 17. Изменение номер 17 на докладчика. Без гласуване. 411 господин Капуто за против отхвърля се. 412 за приема се. NV15 приема се. 18 изменение на докладчика за против Приема се. Нека проверим 18-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 414 за, против, отхвърля се. 416 за, против, отхвърля се. Изменение 417 за, приема се. 418 изменение приема се. 419 за, против, отхвърля се. 420 за, против, отхвърля се. 421 за, против, отхвърля се. Изменение номер 20 на докладчика приема се 422. За приема се 426. За против. Нека проверим. Моля, гласувайте по 426 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 427 на господин Тарабела за против отхвърля се. Изменение номер 430. Не, NV16 се поправя председателя. Преди това, изменение 24 от докладчика за, приема се, благодаря. Сега е МВ 16 за, приема се, благодаря. Четиристотин изменение. За, благодаря, приема се. 434. За против, отхвърля се. Четиристотин за, против, отхвърля се. 445 от Капуто 447. Буда Данчила. Приема се 447. 448 за, против, отхвърля се. 449 за, против, отхвърля се. 451 за, против, отхвърля се. НВ 19 за, против, отхвърля се. 452 за против отхвърля се. 453 за против отхвърля се. 454 за против отхвърля се. 455 за против отхвърля се. 32 изменение на докладчика. Приема се 456 за. Приема се 457. Приема се 464. Отхвърля се 465 за, против. Отпада всъщност. А сега преминаваме към 470-то изменение. За. 470. За. Против. Отхвърля се. МВ-22. За. Приема се. 471. За. Против. Отхвърля се. а сега 479. Точно така, 479 изменение. За, против, отхвърля се. Изменение номер 40. За, против, отхвърля се. 481. За, приема се. 42 на докладчика. За, против, Нека проверим. Нека гласуваме по 42-ро изменение на докладчика. Моля, гласувайте 42-ро изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 482 за, против, отхвърля се. МВ-23 за, приема се. МВ-24 за, против, отхвърля се отхвърля се. 483 за, против, отхвърля се. 484 за, приема се. 43 на докладчика за. Сега NV25. NV25 за, приема се. NV26 приема се. 490 за, отхвърля се. NV27 за, отхвърля се. А сега нека гласуваме по предложението с измененията. Нека преминем към гласуването по текста. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се. Гласуване по законодателното предложение. Предстои гласуване. Моля, гласувайте. Благодаря ви. Край на гласуването. Сега гласуваме по решението за започване на преговори с съвета съгласно член 83. И за членовете на екипа за преговор и този екип ще се ръководи от докладчика. Моля, гласувайте. Моля гласувайте. Край на гласуването. Уважаеми госпожи и господа, с това приехме текста и господин Хойслинг, имате думата. Заповядайте. А, жив. Not, not, not провеждай се, маме гласования. словли, словли. Уважаеми госпожи и господа, имаме още много текстове, по които да гласуваме, но мисля, че господин Хойслинг иска да вземе думата. Господин Хойслинг, искате ли да вземете думата сега? Да, Бих искал да благодаря на всички, независимо, че започнахме нелеко процеса, но за мен това е сигнал, че ми давате мандат да започнем преговорите възможно най-бързо. Благодаря за подкрепата. Председателя, да, благодаря ви. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка за тази сериозна и трудна работа от политическа гледна точка. Знаем как протекоха нещата. Благодаря ви много. Благодаря на всички, на секретарията, на съветниците, на всички. Докладчикът ще се нагърби с нелека задача сега и ще бъде ръководител на преговорния екип но приехме всички коментари, които бяха направени от господин Никълсън, господин Агню и останалите колеги, за да избегнем това, което може да бъде избегнато в бъдеще. Сега ни предстоят още две кратки гласувания. Това са по точки 7 и 8 седма точка за защитната клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции с Молдова. Господа Данчила, заповядайте, имате думата. Не сме получили изменения по този доклад. Имахме предложение на комисията. Това е всичко. Искам да благодаря на колегите и на докладчиците Сянка за сътрудничеството. Много благодаря. Водещата комисия, е комисията Инта, кой е за това становище, кой е против, Не, извинявам се, трябва да гласуваме по електронен път начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Следващата точка подобно споразумение, само че с Грузия. Докладчик по становище господин Неков chce zabrać. Pani poseł, pan poseł, proszę bardzo. Смятам, че всичко по доклада е изчистено, нашата позиция е ясна. Няма, няма някакви поправки, които да са противоположни. Има само една, но не смятам, че тя е релевантна към, днешния, към днешното становище. Така че това, което е предложила комисията, смятам, че е разумно и ние трябва да го подкрепим. Dziękujemy. Głosujemy poprawkę pana posła. Изменението на господин Полчек. Приема се. И сега проекто становището с изменението към него, начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Поздравления за докладчика. Тази част от заседанието приключи. Координаторите трябва да останат. Имаме заседание на координаторите, а иначе заседанието за всички колеги продължава в 3 часа. Имате право на заслужена почивка. Благодаря ви за подкрепата по време на гласуването.